Belanger. <laughs> She's not here. I don't know. I'm waiting for Esther because the, the, the main point is. Естер изчакваме, защото основната точка е на Естер Деланш и трябва да дойде. След това ще започнем. call her, Try to call we will vote anyway. Yeah. Ok, ehm, io penso che possiamo iniziare, tanto... Така, можем да започнем. Точка 5 от днешния ред. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Драги колеги, след като гласувахме по време на нашето заседание на 3 септември постъпиха изменения и сега имаме задачата да приемеме становището. Има 20 изменения за проекта за становище, което е подготвено от колежката ни Естер Деланге. Е, тя пътува за насам. Можем да започнем, ако сте готови с картата ви за гласуване. Нямате карта ли? Тогава дайте знак с ръка, моля. Тези, които нямат карта, да дадат знак с ръка. Е, така. Не е проблем с ръка да гласувате, просто дигате ръката. Как се казва на испански? Окей, tutti pronti? Allora iniziamo la Така, готови ли сте? Започваме. Параграф 2, изменение 1. Кой е за, против? Отхвърля се. Параграф 2 за. Против. Отхвърля се. 4 сега е наред. Параграф 4 за. Против. Отхвърля се. 5. За. Против. Трябва да проверим проверка с картите. Начало на гласуването. Гласуваме по параграф 5. Край на гласуването. Приема се. Господин председател, Преводачите казват параграф 5. А тук става дума за изменение номер 5. Това не беше ясно. Да, прав сте. Изменение 5 се отхвърля. Бе прието.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Родос, искате думата ли? Господин председател, думата либерализация е написана моля да подмениме тази дума с регулиране. Ако е възможно, тогава ще гласуваме за това изменение. Благодаря. Благодаря, Олрике. Елизабет ми даде положителен знак. Изглежда, че го приема. Така че изменение 17. Ти против корекцията ли си? Пита председателят. Съгласно правилника, когато някой е против това устно изменение, не можем да го гласуваме. Елизабет, имаш думата. Аз разбирам колегата Никълсън. След дискусия с Олрика Родос и социалистите, аз съм съгласен с тях, тъй като на френски има трудност с този текст. Проблемът е трудността на тази дума в френския текст. И с друга дума, ако изберем, ще решиме този проблем. По съдържание сме на едно и също мнение и искаме едно и също да постигнем всички. Джордж, либералите съгласни ли са с тази, това прецизиране или продължавате да сте против изменение на текста? We can, we can в английския превод това, което е написано, е точно обратното за либерализацията. Няма как да го е, приемем. Добре, значи не можем сега. Добре, тогава не можем да огласим Улрике. Тъй като не е проблем по съдържание, а езиков проблем, можем ли да си писаем да изберем думата менеджмент, управление? На немски е ясна дума. На немски не е проблем текста, обаче на френски е неясна думата. Като изберем менеджмент като дума, мисля, че всички ще бъдат щастливи. Чакаме да чуем либералите дали приемат тази дума, иначе не можем да гласуваме. Господин председател, либерализация, управление и регламентиране означават съвсем различни неща на английски и не, могат, не са взаимно заменяеми тия термини. Добре, ясно. Съгласно правилника не можем да направим изменение. 17 го оставяме така и трябва да бъде гласувано както е. Който е за? Против?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 Гласуване на становището в променената форма за, против, въздържали се, приема се. Поздравления към Естер Деланге, която не можа да дойде. Преминаваме към следващата точка. Точка 6. междинен доклад за целите на получаването на положителен резултат по време на процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Драги колеги, аз промених малко текста на това становище, за да взема предвид не само становището на нашата комисия, т.е. бяхме на единно мнение по някои въпроси, които съм ги включил тук, но и като становище от, от Агри изискваме замразяване на числата по този бюджет. Ние не сме съгласни с предложението на комисията, че трябва да, е, да се направи съкръщаване. Проведохме дискусия на 3 септември. Имаше важно съобщение от Естер Деланш и Джордж за това искам да добавя изменение 18, имайки преди дебата, който проведохме. Ако има други съкръщения на европейския бюджет, тогава бюджета за нашата комисия да не бъде съкръщаван. Някои колеги представиха изменение 16, което приема за база за преговорите прего... мнението на комисията. Важно е, че това е единственото изменение, където може би а, е, трябва да помислим. Важно е по тази точка, изменение 16, нашата комисия да гласува и ясно мнение да изрази относно последващите преговори по многогодишната финансова рамка. Който е за предложението на Европейската комисия, т.е. за предложението Левандовски относно бюджета по селско стопанство, трябва да гласува за изменение 16. Тези, които искат да има замразяване на реалните числа, т.е. да се вземе предвид инфлацията, трябва да гласуват против изменение 16. Извинявайте, че го обяснявам това отново. Преминаваме към гласуване. Вие искате думата ли? Колега, заповядайте. Сформулование заморожение бюджету означа зменишение бюджету. Думите замразяване на бюджета, budget freezing, също означава намаляване в е, бюджета. Защо? Това е така, защото сме поели ангажименти към новите държави членки които предстои да се присъединят, което означава, че производителите от старите 15 държави членки ще получат информация, че е замразен бюджета. В действителност обаче той ще бъде намален и трябва да си дадем сметка за това. Да, мисля, че сега всичко е ясно и можем да започнем с гласуването. И така. Още веднъж ще сдигане на ръка. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Педа за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвър... Отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се бих казал, че се приема. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Лавия и другите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, Отхвърля се изменение 9. Извинете. 8. 8. Проверка на 8. Проверка на гласуването. Изменение 9 всъщност преминаваме. Не, все пак се връщаме на 8, казва председателя. Изменение 8. Проверка. Електронно гласуване за. Против.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 Електронно гласуване на 12. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. По изменение 12. Приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Проверка на изменение 14. Контрола. Начало на гласуването на изменение 14. Край на гласуването на изменение 14. Приема се. Изменение 15 за. Против. Отхвърля се. Изменение 16 за. Внимавайте тук. Разясних това изменение. Който е за, той ще е за базата на комисията, за, като изход за преговорите. А, който е против е за замразяване. Така че изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Благодаря. Изменение 17 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, въздържали се, против, приема се 19 за, против, въздържали се. 19 отпада, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 за,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 Добре. Изменение 26. Електронно гласуване за. Против. Не, да, ясно, е, ясно, че се приема. 27. Сикирски. На две части. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И накрая 28 за. Против въздържали се, отхвърля се. Крайно гласуване на становището в променената форма. Всички са за. Благодаря. С това не, не сме ли приключили с него? С това становище? Винаги някой е против. Разбира се, броя на гласувалите е важно. Още веднъж окончателно гласуване на становището в променената форма. Моля, дигнете ръката за няколко секунди и я задръжте. Против. Зелените са против. Добре. Четири против. Въздържали се. Има ли такива, които се въздържат? Има даже и въздържали се. Трима. Продължаваме. Моля, бъдете концентрирани. Точка 7 от днешния ред. Изменение на регламент от 2008 година на съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани с стопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни. Докладчик е заместник председателя Жозе Бове. Гласуваме проект на доклад на Бове. Жозе, имате думата. Да, кратко кратка бележка преди гласуването. Благодаря на всички, които участваха в дебатите. Целта е да насърчаваме европейските продукти. И при този текст, и беше ясно казано това, искаме от една страна да подкрепим висококачествените храни, които устойчиво трябва да бъдат произвеждани, както и мерките за връзките между потребителите и фермерите. Това е целта. Има няколко изменения по отношение на пазара на третите страни. Е, този въпрос е свързан и с третите страни, но има и някои други действия от 2007-2010 година. Програмите за външния пазар – вземат 29%, 40% от насърчаването, 40 милиона евро. Така че е важно тези числа да бъдат разделно разглеждани с помощта на текста. Не искаме да променяме локално правилата, а искаме само да насърчиме локалните продукти в европейският вътрешен пазар. И поради това това е причината. Аз като докладчик изложих моето мнение и ако сте на моето мнение, бих се радвал. Във всеки случай, накратко искам да кажа в какви рамки съм работил. Приемам, разбира се, резултата от вашето гласуване днес. Ще го уважа. Благодаря, Жозе. Сега започваме с гласуването. Трябва да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 Момент. 16 за. Кой е против 16? Приема се. 17. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се или се отхвърля. И изменение 3 се отхвърля. Изменение 4 за против въздържали се отхвърля се 5 за против въздържали се приема се 19 за против въздържали се приема се 20 скота за против въздържали се приема се 6 за против въздържали се Приема се. Гласуване за законодателното предложение за против. Против. Въздържали се. Два, про... два гласа против. Приема се. Гласуване на законодателната резолюция за против. Моля, високо вдигайте ръката, когато сте против. Един против. Въздържали се. Луис, въздържаш ли се? Не. Добре. Окончателно гласуване за преговорите за против. Въздържали се. Приема се. Добре. Благодаря ви. Така че доклада на Бове се приема. Преминаваме към следващия доклад на Бове, точка 8. Мерки за насърчаването и информирането в полза на стопанските продукти. Стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа. За насърчаването сме водили дискусии. Имаме над 100 изменения. Бове ще говорим по тази проблеми, проблематика, както и по други законодателни предложения. Жозе, искаш ли да добавиш нещо или да започнем с гласуването? Чудесно. Започваме с гласуването с дигане на ръка. Започваме с изменение 35 на Невеш. За, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се, 37 за, за, против, въздържали се. Проверка на изменение 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 38. Вдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Няма нужда да бъде гласувано то, обаче. 43 за, против, въздържали се, 44 за, против, въздържали се. Приема се. 45 за, против, въздържали се. Приема се. 47 за, против, въздържали се. Приема се. 46. Но скачаме на 48 за. Кой е за 48? Против, въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. С съвсем малко. Един глас. Един глас разлика. 73 се отхвърля. 72 Габриел за. Против, въздържали се, приема се 74 Паулсън за. Искате ли проверка на 72? Добре електронно гласуване на изменение 72. Начало на гласуването. 72. Гласува се 72 в момента електронно. От НП са един глас повече. Един глас повече дават НП. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 на 20 означава, че се отхвърля. Господин председателю, установихте, че има един гласува повече в НП, понеже гласувахме електрен, електронно. Нямаше ли допълнителен един глас повече при всички гласувания с дигане на ръка? Им не сме съмнявали преди. Сега гласувахме електронно. 72 от... се отхвърля. Преминаваме към 74. Да, прав сте. Че трябва да преминем направо на 75. Патрал Невеш. Кой е за? Против? Въздържали се? 75 се приема. 76 за. Про... За, против, въздържали се, и отхвърля се. 77 за, против, въздържали се. Проверка. 77. Начало на електронното гласуване. На 77. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 78 за създигане на ръка. Против, въздържали се, приема се. 79 Прескачаме 80 папа Стамкос. За, против, въздържали се. 81 за, против, въздържали се. 81 се гласува за. Против. Приеме се, защото заместник председателят е за, така ли? Не, не, не. Електронна проверка. На изменението на Папа Стамкос. 81. Гласуваха ли всички?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 Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Не е нужно обаче да, го, да гласуваме по него. Преминаваме към 93 за. Против. Приема се нощ електронна проверка. Начало на гласуването на 93. Край на гласуването. 93 се приема. 94 за. Против. Приема се. Деветдесет и пет и шест едно и също за против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Начало на гласуването на 95 и 96. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се 95-96. 97 за. Против. Отхвърля се. 98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 Recitals номер 3. За, против, приема се. 4 за, против. Против. Въздържали се, приема се. Кой е за, против, въздържали се? 7 трябва да бъде прескочен, 8. Кой е за 8? 9 за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема 10 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се. Проверка. Електро... Начало на електронното гласуване на 11. Край на гласуването. Приема се. Е, изменение 12 за, против, въздържали се. Приема се 14 за. Не е нужно 14. Преминаваме към 15. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 16. За, против. Въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се 18. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. 19 отпада, 20 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се.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 има ли против? Има ли въздържали се? Не. Поздравления към Жозе Бове за втория му доклад. Преминаваме към точка 9 от дневния ред. правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка с земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Проектостановището е изготвено от Джули Гърлинг. Гласуваме това проектостановище на Джули относно тези правила за отчитане и планове. Има над, над 29 изменения от госпожа Гърлинг и около 20 на още от други. Тези изменения искат правилата за отчитане и плановете за действие да не бъдат задължителни да функционират на доброволни начала. При влажните местностите да се включват в бюджета а, на държавите членки, също да се отчитат а, емисиите а, и поглъщанията на парниковите газове. Джули, искаш ли думата? Ние искаш. Преминаваме веднага към гласуване с дигане на ръка. Изменение 5 за, против, е въздържали се, приема се. 38 за, против, не, извинете, не е нужно. 39 за, против, 39. Начало на електронното про... Про... гласуване на изменение 39.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 на докладчицата на Магинес и Деланге. Край на гласуването. Приема се. НП да внимава, някой път един глас повече гласува. В случай обаче имаме ясно мнозинство. 46 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 48 за и 49 за, но ги гласуваме. 48 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за. Против, въздържали се, въз...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 Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, приема се. 18 за. 18 и 53 гласуваме заедно за. Против, въздържали се, приема се.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 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 на Макинес и Деланш. 60 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 против, въздържали се. Приема се със същото мнозинство. 23 гласуваме. За, против. Приема се. 24 за, против. Въздържали се. Приема се 25 за, против Приема се 25. 63. Не, някой казва. Изменение 30 е следващото за. Против. Не го разбрах. Изменение 30 още веднъж за. Против. Приема се. Едно на докладчика. Не, не е нужно се гласува. На 31 на Гърлинг. За, против. Кой се въздържа? Приема се. 32 за, против. Отхвърля се. Преминаваме към 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 Не, и той няма нужда да се гласува. Поради предишните гласувания. Изменение 2 на докладчика за, против, начало на електронната проверка. Не, гласува се изменение 2. Електронно гласуване на изменение 2. Начало. Край на гласуването. Приема се. Три седем. Не. Се чува от залата. Окончателно гласуване на становището в изменената форма. Кой е за? Против. Сега само против, моля. Искам да видя гласовете против. Въздържали се? Въздържали се има ли? Чудесно. Приключихме и с този проект. Благодариме на изготвилата го колежка. И така, Драги колеги, преминаваме към точка 10 от дневния ред. Изменение на решение от 2008 година на съвета с оглед на включване в приложното поле на горски репродуктивен материал от категория окачествен и актуализиране на списъка с наименование на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол. Драги колеги, смятам, че това е доста техническа тема. можем бързо да напреднем. Освен ако има колеги, които искат да вземат думата. Има ли някой, който желая да вземе думата по точка 10? Няма. Тогава можем да продължиме с а, опростената процедура. Благодаря на всички колеги. Точка 11 от дневния ред. Удължаване на срока. Предвиден за прилагането на решение от 2003 17 на съвета и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията. Говориме за проекто доклад. Има списък с трети страни за внос на определени влакна и семена и въпросът е удължаване на срока с 10 години. Разглеждаше този въпрос като спешен, за да се осигури снабдяването. За съжаление, не можем упростена процедура да приложим, както направихме при предишната точка. Комисията не прие старите правила от комитологията – с изпълнителният правен акт. Има две предложения, които касаят кометологията. След разисквания с юридическата служба, с правната служба, над институциите, смятам да внесем изменения поради законодателни причини. Това са разясненията по члена членовете, които трябва да бъдат заличени по старата комитология, защото не са в съответствие с изпълнителния акт и с Лисабонския договор. Спешно е да напреднем по тази тема. Приемаме предложението на комисията като общо, но тези две точки искаме да промениме, които касаят Лисабонския договор – тъй като не може да се съгласуват. Ако сте съгласни да направим така, освен ако има колеги, които искат да вземат думата сега. Има ли такива, които желаят сега да вземат думата? Няма, доколкото виждам. Представителите на комисията искате ли думата? Имаме крайен срок за внасяне на измененията, който е 19 септември в 12 часа. Това е утре в 12 часа. Има ли желащи да се изкажат? Не. Добре. Ако има изменения от ваша страна, имаме време още до от срока, до крайния срок. Ако не, ще действаме както разясних. Точка 12 от дневния ред. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Вчера разговорихме с Мишел Дантон за единият, е, единията регулация на пазара, режим на пазара. Сега има над 2000 изменения. Много разговори, много спорове водихме по тази тема, но мисля, че голяма част от измененията са в една и съща посока. За това искам да дам думата веднага на господин Капулаш Сантос. Поздравявам директора, който е тук, но първо дам думата на Луис. Muito обригат, президент. Благодаря, господин председател. Както знаем, това предложение, предложение за регламент не е толкова, не е толкова спорвано, колкото регламента а, за преките плащания. Вече няколко пъти съм имал възможност да благодаря на комисията за чудесното предложение. Определено то дава стабилна основа за работата ни нататък. Естествено, това не означава, че нямаме предложение за изменение. Колегите са предложили над 2000 изменения, много от които са а, допълнения, положителни допълнения според мен. Смятам, че много от тях ще се приемат под формата на компромиси. Продължаваме да проучваме предложенията. И а, още от сега мога да кажа, че около половината от предложенията по отношение на отделните мерки, главата за отделните мерки, всъщност половината са а, към тази глава. Трябва да се възползваме от а, тази възможност да определим метода си на работа. Мисля, че това което вършим по тая точка, е, не бива особено да се различава от работата ни по другия регламент. Четири теми сме избрали за е, регламента за преките плащания. Над 3 е, часа водихме разискване. И сега можем да преминем вече към предлагането на компромисни изменения. Предлагам същия подход да ползваме и при този регламент. Ще се радвам да изслушам предложенията ви за това с кои теми е добре да започнем работа. Аз лично предлагам да почнем с отделните мерки. Това са членове 15 до 40. едва ли си струва да опитваме да включим всичко в едно заседание, защото имаме прехвърляне на знания, система за управление на качеството, инвестиции, мерки. за производителен капацитет, въпроси свързани с природни бедствия, инвестиции в гори в агроекологични мерки, Натура 2000, биопроизводство. Определена на необлагодетелствени райони, е огромен е диапазонът от теми, по които има около 1300 изменения, половината от общия брой внесени предложения за изменения. В петък ще проведем едно заседание по по-специализираните въпроси. Ще ви представя дневния ред за това първо заседание. 26 септември ще се проведе то. Аз предлагам да, ползвам, да почнем от тая глава, от 15 член нататък и да видим според времето, в което разполагаме, докъде ще успеем да стигнем първоначално. И така, в общ план НП е внесло най-много изменения. 686. Моята група внесе над 400. Така че много са нещата, които трябва да се обсъдят, но не мисля, че това заседание ще може да обхване всичките от тях поне тези, с които аз съм се занимал по-обстойно едва ли. Днес трябва да се опитаме да определим подхода си за напред. Това ви предлагам всъщност и ще се радвам да ви слушам. Още веднъж искам да благодаря на комисията. Искам ясно да кажа, че бих искал да работим заедно с всички, за да можем да достигнем до максимално качествени компромиси, които да създадат най-доброто възможно бъдеще за нашите сълскостопански производители. Благодаря, Луис, като председателя. А, сега първо ще дадем, както обикновено, думата на докладчиците в сянка. След това ще изслушаме другите членове в парламентарните, парламентарната комисия. Госпожа Косингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа и за доброто сътрудничество, както и за възможността непрекъснато да водиме конструктивна обмяна на мнение, имайки предвид обхвата на темата и многото изменения, внесени от колегите, това е от голямо значение ако се чет, прочетат измененията, се вижда, че това са като пожелателни бележки за дядо Коледа. по отношение на целевите групи, от една страна оставам с впечатлението, че фонда за развитие на селските райони се желая всичко да бъде насърчавано, но един от нашите приоритети трябва да бъдат да, раз, да оточниме каква е целта на фондовете е, за развитие на селските райони. Този фонд, е, а, какви претенции можем да имаме към него, коя е целевата група, върху която трябва да се концентрираме. Поради това водих редица конструктивни разговори. Според мен е подходът избран от докладчика е много добър и със сигурност ще проведем още добри, и интересни разговори. Също ще уточниме подробностите. Мисля, че шесте приоритета, които са поставени и измененията на колегите, са добра насока. Гъвкавостта се запазва. Въпреки това смятам, че можем да продължим с конкретната работа, за да разшириме работата си по развитие на селските райони. По отношение на насърчаването на инвестициите, екологичните програми, със сигурност те ще бъдат приоритет и разбира се, имайки предвид коопериранията, има много добри изменения в тази връзка, които ще ги включим със сигурност. Благодаря за вниманието и желая допълнителни за в бъдеще добри сътрудничества. Благодаря, Елизабет, казва доклад, а, председателя. Продължаваме. Съместник председателя Паулсън. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря специално на господин Капол Сантас от комисията. прочетох всичките 2300 изменения и това, което си казах, беше дайте да се върнем на основния документ и да го разгледаме. Естествено, трябва да направим всичко възможно, за да изведем основните принципи. Какви са нашите принципи? Кои са основните въпроси пред нас? Трябва да се опитаме да да вкараме максимален брой предложения въз основа на тези основни принципи. Е, според мен най-важният принцип в политиката за развитие на селските райони кой е? Трябва да си дадем сметка, че за да създадем едно работещо, действащо селско стопанство и горски сектор – Не бива да изпускаме от поглед най-отдалечените села, планински и горски райони. Трябва ни добре смазан селскостопански сектор. Само така ще осигурим качествен живот в селските райони. Трябва да подкрепим дребните производители – това число доставчиците на услуги в малките отдалечени села. Заедно с това обаче трябва да има и социален и културен живот в селските райони. Това ни трябва, за да може селскостопанските производители и семействата им да оцелеят по някакъв начин. Затова е много важно да осигурим инфраструктура в селските райони. Трябва да осигурим информация, прехвърляне на знания, обмен на информация. Това е нещо особено важно. По по-специализираните въпроси аз предлагам да се съсредоточим върху дребните дейности, дребномащабните дейности. Селското стопанство само по себе си е дребномащабен сектор – Трябва да разгледаме и горските стопанства. И да не забравяме и скандинавските гори. Трябва да въведем максимално високи прагове за горите, защото Основните компании, които се занимават с дървесина, са именно на север. Благодаря ви. Grazie vicepresidente Полсон. Благодаря, господин заместник председател. Преди да дам думата на господин Шмидт, искам да поздравя приятелите от Северна Германия, представители на Асоциацията на активните региони. Добре дошли сред нас. Искам да съобща, че днеска вечерта в 19.30 ще има изложба, откриване на изложба за развитие на селските райони в Германия. Сега Марта Шмидт, Елизабет след това. Благодаря, господин председател, И аз искам да поздравя докладчика за стила му а, на работа. Много лесно се обсъждат основните моменти в а, дискусията. Ужасяваща наистина броя на измененията. Над 2000, 120 е, е, само са тези, които а, е, зелените са внесли. Доста концентрирано сме подходили. Няма как, е, разбираме, да се включи всичко. Има обаче много различни философии, много различни подходи. Както каза госпожа Полсън, е, трябва да си дадем сметка е, за това какво се опитваме да постигнем в областта на селските райони. Аз съм работил две години и половина в Комисията за регионално развитие. Мисля, че е много важно да си дадем сметка каква е разликата между развитие на селските райони и регионалното развитие е, в контекста на селските райони. Това са различни неща. Не бива да, превръщаме това досие в е, троянски кон не бива да позволяваме Комисията по регионално развитие да управлява бюджета ни, защото ние си даваме сметка, че развитието на селските райони е е помощна дейност в селското стопанство, чието основна цел е производствата на производство, хранително-вкусовата промишленост. За нас са основните приоритети какви са при съфинансирането. Искаме да се дигне нивота до 60% в агроекологични схеми, биопроизводство на Тура 2000 и най-вече искам да подчертая изменение 1959 година. Там смятаме, че трябва да се е, повиши съфинансирането, управлението на е, риска. Смятаме, че там не се оползотворяват добре обществените средства. Това е особено деликатен въпрос. Даваме си сметка, че производителите могат е, да се занимават с спекулативни дейности. Те имат право на това но смятаме, че това не е добро оползотворяване на нашите средства. По-скоро бихме искали да насърчаваме производството на храни. Много е важно за развитието на селските райони а, да получават информация а, и консултантски и, услуги. Затова сме внесли редица изменения, които предвиждат въвеждането на много нови услуги за новите участници на пазара, възобновяемите източници на енергия и други теми. Смятаме, че има редица възможности да се насърчат производителите да се възползват по-ефективно от бюджета. Също така бихме искали да се, раз... да се заличи схемата по 20 член. Това е 940 изменение от нашите, които сме е, внесли. После по а, това, което каза докладчика за метода на, работа, смятам, че до сега управлението не е било добро. Смятаме, че и това, което всъщност предлагаме, е 50, 15 до 14 член, действително трябва да бъдат основния акцент на нашето разискване, защото това са основните различия. Смятаме, че трябва да се изготвят конкретни текстове, които да се разпространяват преди заседанията на докладчиците в сянка, за да можем да ги, да ги обсъждаме. Мисля, че доста ясно показахме с език и с жестове какво се опитваме да постигнем. За нас това е много важно досие и очакваме с нетърпение и по-нататък да работим заедно. Благодаря. Благодаря. Сега господин Шмидт има думата. Дъскота има думата обаче преди него. Драги колеги, използвам повода да благодаря на господин Капула Санто за великолепната работа, която е извършил става дума и за преките плащания тук. Според мен селските райони е сърцето на селскостопанската политика. Мерките, които са предвидени в рамките на тази политика, трябва да отговарят на реалността и на проблематиката на цялата територия. По-специално става дума за области, които са неправдани. Е, трябва да се създаде гаранционен фонд за дарения. Важно е такава мярка да не е важна само за сектора, а да бъде и нещо, което да допринесе за по-добра мотивация и стимули за младите фермери. Те имат проблеми с банките, достъп до кредити и така нататък. Не можем да се ограничим с новите формулировки. Ние действително имаме за задача да вземем в ръце всички необходими документи, да им ги даде, а, инструменти, да ги дадем в ръцете на младите фермери в този важен сектор, селското стопанство. Благодаря, Жан Карло. Това бяха докладчите всяка. Сега разисквания с всички колеги. Елизабет има думата. След това Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря е, действително на докладчика за работата, която е извършил и която му предстои, както и за многото разговори, които водихме с него. Мисля, че е много добра основа за сътрудничество е създадена. Господин председател, от либералите не чух никаква позиция на техния координатор или на координатор в сянка е, от тях – моля за това да го направят. Интересуваме тяхното мнение. Госпожа Паулсен ли е? Добре. Добри ръце се намирам. Благодаря, госпожа Паулсен. По съдържанието. Подходът е много добър. Мисля, че е легитимно толкова изменения да бъдат подадени. НП отнесе очакваше да бъдат внесени большинството изменения. Още много работа ни предстои, но ние се, ако се фокусираме върху принципните, важните точки, то заедно с комисията ще стигнем до добър доклад. Важно е ние да сме сигурни, че развитието на селските райони е изключително важно за Европейския съюз. Развитието на селските райони е е, трябва да разглежда и трудните райони. Е, това е изключително искам да го подчертая, защото в моята германска провинция е, чувам, че тези пари не са за градските райони, а за селските райони. Трябва всичко да направиме, че селските райони действително да получат всичките пари, а градските райони с други средства да решават своите проблеми. Важно е по отношение на приоритетите да кажем, че селските райони без жените са умиращи райони. Това трябва, според мен, да бъде видяно в този доклад, да се отрази в нашия доклад. Всички групи в селските райони трябва да включиме и да направиме нещо за това, че по-слабите селски райони в Европейския съюз да могат да бъдат съживени, оживени. Благодаря още веднъж на докладчика за работата му и на всички докладчици в Сянка. Много благодаря. Благодаря Елизабет, Мишел Дантон. Euh, благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Доста беше казано за втория стълб и екологосъобразността и съответните мерки, които трябва да предприемат отделните сълско-стопански производители. Има някои изследвания напоследък, които сочат, че през последните 15 на години е, се вливат прекалено малко инвестиции в земеделие и по тази причина се пораждат и проблеми в производството и съответните научни изследвания. Всичко това е свързано и с изменението на климата, преодоляване на затрудненията с водосъбня... водоснабдяването, използването на дъждовната вода. Това не са теми, които са обсъждани обстойно в тази комисия, но това е нещо, на което в Европа следва да обърнем повече внимание. Благодаря, Мишел. Госпожа Реймерс. Благодаря на докладчика за работата, която е извършил. Съжалявам го. Е, всички трябва да се занимаваме с тази тема. За мен е важно ясно да кажем, че това е фонда, който отговоря за връзката между а, е, отделните групи в а, е, селските райони не ни ползват селски райони, ако се получава така, че хора напускат тези райони, защото не е атрактивно да се живее в тях. Трябва да вземем предвид и проекти, които са извън селските райони, за да направим живота по-атрактивен в тези райони. Иначе децата няма да поемат а, фирмите на фермерите, своите родители. Освен това, имайки предвид економическата криза, която все още съществува, как ще боравиме с съфинансирането? Няколко пъти ясно казах, че се засъфвам за това, частното съфинансиране да бъде взето под внимание, тъй като имаме региони, в които е трудно да се осигури съфинансиране. Трябва да се намери решение. Иначе точно в тези решени е, райони няма да има пари, където те са най-нужни. Европейската политика се, е, може да стигне до абсурд. Точно слабите райони трябва да развиваме и да се постигнем общо е, благосъстояние в Европа, което е особено важно също, че трябва да продължиме работата си с нашия принцип. В Шлезвиг Холштайн, в нашата германска провинция, имаме големи успехи. Когато очакваме и когато хората участват в програмата, те години наред могат да се развиват положително. Често отгоре се решава нещо и не се взимат предвид мненията на хората и тогава те се съпротивляват, защото отгоре е, е решено, а те не са участвали в взимането на решение. Важно е с съучастието в взимане на решение да създадем положителна нагласа в Европа. Благодаря Брита, Мартин Хойслинг сега и след това госпожа Родос. Да. По отношение на финансирането по втория стълб от години сме на долната, се намираме на дъното, на долната граница. Това финансиране не бива да намалявано. Продължава да, не бива да продължава да намалява. Ние се застъпваме за това да се прехвърлят средства от първия стълб във втория стълб във втория стълб трябва да подсилиме финансите така, че да се, може да се изчерпи потенциала на втория стълб. Проблемът е, че не се говори по това, а за много държави членки съфинансирането е проблем. Така че предложенията на комисията са твърде ниски. Много държави членки трябва да, съфинанс... да финансира тези проблеми. Второто, частното съфинансиране трябва да допълва фондовете, обаче по този въпрос може да се помисли, но се радвам, че го виждаме като оздравително средство. Трябва да видим откъде да дойдат парите в частния сектор. А, хората да не използват тази възможност по начин, по който не очакваме ние. Трябва да видим задължително откъде ще дойдат парите. Освен това, екологичните програми във втор, по втория стълб не бива да ги обесценяваме и да казваме, че трябва да се прехвърлят в първия стълб. Екологичните програми по втория стълб са това, което засяга специфичните площи на регионите. Трябва да има адаптирани програми по този въпрос. Не бива да ги ограничаваме тези програми. И ясно да кажа трябва, че по втория стълб трябва да се предложат програми на всички държави членки, за да може да се насъчи екологичното замеделие във всички държави членки. Това трябва да е основна предпоставка финансирането на екологичното замеделие е, в условията на комисията, което виждаме, ниските, ниските суми. Има една програма, не се взима, не се разглежда пълният а, потенциал. А, трябва да, да, се, а, да няма такова твърде ниско финансиране. Ако трябва да се преструктурират програмите ясно трябва да кажем, че в дискусиите първия стълб и втория стълб са равнопоставени. Трябва да бъдат третирани равнопоставено. А не е, втория стълб да се гледа като бедната сестра или бедния брат на първат, първият стълб. Втория, дългосрочно погледнато, е, по втория стълб може много по-целенасочени програми в дългосрочен план да се създадат и да се засилят селските райони. Благодаря. Благодаря, Мартин. А сега Елрике има думата. Господин председател, много важно неща бяха казани, няма да ги повтарям. Преди всичко искам да благодаря на Луис Капуло Санто за неговата работа. В нашия работен кръг от месеци дискутираме този доклад и намираме важни подходи в него. В дискусията извън а, този работен кръг а, чувам, че има хора, които са на мнение, че втория стълб изключително трябва да служи на селското стопанство. Това и в някои доклади се казва. Искам да обърна внимание, че втория стълб служи на селското стопанство и на хората в селските райони. Това трябва да се има предвид. Да се смята, че това са пари на селените само е глупаво. И не помага на решаването на проблемите. Важно е пари от първия стълб да се трансферират във втория стълб. Има предложения, ако, например, кепинг имаме, тези пари да ги вклю... прехвърлиме във втория стълб, което считам за умно и правилно. Колежката Хойслин, както каза, важно е да се помисли за частните средства като средства за съфинансиране. В моето изменение съм включила това. Има много фундации, които участват. Можем да ги включиме и да, да, те да отнемат част от работата, естествено е, частните стопани трябва да ги призовем към съфинансиране. Не искаме само едно лице да влияе на този процес, разбира се. Това, което може в активните райони да се направят, днеска вечерта можете в третия етаж да разгледате. Аз изказах покана а, към моя активен регион, Шлезви Холштайн. Една великолепна изложба е подготвена – и всички ви каня да дойдете да я видите. Ще ви покажем какво правиме с парите от втората, втория стълб. И ще видите, че добре се използват тези пари, които трябва да бъдат и увеличени. Благодаря. Благодаря, Улрике. Естествено. Ще, ще се възползваме от това, което каза. Сега Габриел, след това Магинес. Благодаря, господин. Аз също бих искала още веднъж да благодаря на колегата Капула Санто за положения труд, също така и на, на секретарията. Бих искала също така да изразя надеждата, че ще успеем да се справим с намирането на общи линии за времето, което ни е дадено. Ето защо още веднъж би ми се искало да обърна внимание на два момента, които са важни и за България. Първият е свързан с екологичните мерки и предложението за определене на задължителен минимален процент за екологичните мерки. Смятам, че такава мярка би било добре да бъде с препоръчителен, а не с задължителен характер. Въвеждането на задължителен минимален размер не гарантира постигането на съразмерни резултати в различните страни членки. Още повече ние смятаме, че изборът на мерките трябва да е гъвкав и да се прави от конкретните държави членки в съответствие с конкретните им агроклиматични условия и други. Те трябва да имат възможност да приспособят нивото на плащане в съответствие с собствените си специфики и трудности и да определят най-целесъобразните мерки в зависимост от стратегията си за развитие на земеделието. Вторият аспект, върху който бих искала и аз да обърна внимание, тъй като този въпрос вече беше засегнат, той е свързан с горския сектор. Съществуват ситуации, в които бихме изпратили особено силен положителен сигнал, ако разширим обхвата на мерките и на бенефициентите по мерките, които касаят подпомагането на дейностите в горите. И такъв е случаят с моята страна България, която е сред малкото на брой държави членки, в които преобладава държавната собственост на горите. 76,4% от горските територии на страната са държавна собственост. Към настоящият момент този висок процент държавна собственост ограничава значително възможността за търсене на финансова подкрепа по Програмата за развитие на селските райони, където мерките за повишаване на конкурентоспособността на горското стопанство са насочени към частни собственици, общини и техни сдружения. Ето защо смятам, че към допустимите бенефициенти би било добре да се добавят и публичните собственици на гори, включително и държавните предприятия, които са на самоиздръжка и не зависят пряко от националния бюджет. Накрая бих искала още веднъж да подчертая, че всички предложения, които биха постигнали максимално намаляване на административната тежест, съкращаване на срокове за разплащане и по-голямо финансиране от страна на Европейския съюз, биха срещнали моята подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, Мария. Госпожа си има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика по това досие. Искам да подкрепя казано от Мишел Дантен за инвестициите в селското стопанство. Според мен трябва да намерим решение на този въпрос и това е добра отправна точка. Притеснена съм до известна степен от ограни... мерките за ограничаване на инвестициите, което е в центъра на това досие и там ограничителните мерки, които се въвеждат. Трябва внимателно да подходим. Не знаем дали това ще бъде положително и не. И на трето място, по отношение на съфинансирането и предвид дискусиите водени по първия стълб, ние сме от една държава членка, които участваме и в схемата за излизане от кризата и подпомагане, така че съфинансирането би било проблем за нас. И не бива да забравяме, че някои държави членки имат проблеми. това е свързано и с финансирането за развитие на селските райони. Що се отнася до общата стратегическа рамка? По принцип идеята е добра, но е изключително сложна тази мерка за прилагане от държавите членки. Бих искала да чуя какво мислят другите, как се работи, какви биха били затрудненията при изпълнението. Идеята за лидера. А, това е нещо, което е положително, но следва да а, получи по-голямо признание в тази програма подхода за работа отдолу нагоре, масовото навлизане и работа с различните агенции в държавите членки. На това следва да обръщаме повече внимание. В заключение, мерките за екологосъобразността. Това ще го обсъждаме с докладчика, но те ще имат последици за втория стълб. Не бива да забравяме и а, това и да го включим в нашите разисквания и да не забравяме, че има взаимосвързаност между първи и втори стълб. Благодаря, Мария. Господин Сикирски има думата. Може да е пушно до певней... Благодаря ви. Може би е твърде късно да се връщаме на обсъждането за самата философия на втория стълб. В крайна сметка въпросът е дали това е един стълб, който подпомага развитието, дали е свързан с екологията или пък развитието на селските райони. Всъщност, защо всички тези неща да бъдат финансирани със средства от ОСП. Ние трябва да поговорим по този въпрос и да внесем яснота, защото тези средства не се вливат пряко в селското стопанство. Косвено да. Но средствата, които пряко се вливат в екология, влияят и на селското стопанство. Така че ние ще продължаваме да внасяме предложения, но в преамбила се казва, че държавите членки трябва да поддържат нивата на съфинансиране от 25 до 30% за въпроси свързани с изменението на климата, управление на почвите, преки плащания, е, екологично чисто замеделие и тъй нататък. И тук изниква следния въпрос. Дали това е задължително или не? Защото по-надолу в текста се повтаря същото това становище, т.е тези дейности, тези мерки са задължителни. И отгоре на това имаме мерките за прилагане на директивата за водите и други екологични програми. Въпросът ми е Така ли да оставим формулировката или пък да се облегнем на принципа за субсидиарността и да не оставяме всичко в правомощията на държавите членки. Това което е важно, е каква е разбивката, разпределението между различните стълбове. Някои разходват 40% по втория, други по-малко. Ако заложим 25% и ги извадим от тези 40%, разликата ще е чувствителна. Следователно, смятам, че средствата по втория стълб трябва да са насочени за мерки за насърчаване на развитието. Още една тема, която искам да засегна, е свързана с онези региони, които са достигнали до 75% от е, средния БВП. И това се постига благодарение на случващото се в градските райони, а в селските райони в тези региони и държави обикновенно не успяват да се развиват с такива бързи темпове. Допълнение Другите теми ще ги оставим за по-късно. Искам да се спра на въпроса за размерите на втория стълб. Казва се, че ако продължаваме да въвеждаме съкръщения, то те ще засегнат втория стълб и кохезионната политика. Аз ще продължавам да говоря така, мога да продължа още много. И когато говорим за сближаването, ние имаме предвид градовете. И не споменаваме развитието на селските райони. Аз съм заместник е, в Комисията за регионално развитие и затова наблягам и на тази тема. Ако обаче искаме да осигурим устойчиво развитие в Европа, то тогава средствата за сближаване би следвало да се насочат и към развитието на селските райони ако желаем да има равнопоставеност между различните региони. Благодаря. Джордж Лайн също поиска думата, след което ще дам думата на комисията. Съвсем накратко искам да продължа казаното от госпожа Магине за общата стратегическа рамка използването на показателите комисията на бюджета имаше среща с аудиторите. Това бе обсъждано обстойно и бяха изразени притеснения от страна на Сметната палата, че докато се притиска комисията да измерва а, крайния резултат, в крайна сметка се получава така, че и двете е, системи а, не са обхванати, защото отгоре на всичко, в допълнение към всички други проблеми, е, ще трябва да отчитаме действието и на двете системи. Трябва да има яснота и начина по който се измерва освояването на средствата. В Шотландия имаме опит и някои организации не използват средствата, тъй като а, одитните процедури са толкова тежки и трябва а, ние да внимаваме системата да не стане толкова а, непривлекателна, че да не бъде използвана. Благодаря ти, Джордж, казва председателя. Доста важно е това, което каза. Сега ще дам думата на господин Плева а, от комисията. Е, мерси, месие президал. Е, Благодаря. Господин председател, първо искам да поздравя докладчика, както и докладчиците в сянка. Също и членовете на парламентарната комисия. Внушителна работа сте свършили по това въпрос. Комисията отчита това, че парламентът е внесъл огромен брой изменения. Много от тях са свързани с целите и приоритетите на комисията. Голям брой от, от измененията или, или ограничават, или разширяват а, обсега на политиката за развитие на селските райони. За да осигурим целенасоченост на политиката за развитие на селските райони, трябва да работим заедно, за да постигнем едно балансирано решение. Една политика, която да е насочена към всичките важни предизвикателства, пред които са изправени селските райони. Комисията е съгласна с това, което чухме днес, а именно, че особено важен е втория стълб – на общата сълскостопанска политика. По-подробно ще коментираме предложенията. И бележките, които чухме от вашите членове. Смятам обаче, че подхода на докладчика би довел до балансирани резултати. Ще се заемем с отделните мерки, които се описват в членове 15 до 40. Накратко ще коментирам това, което чухме в обсъждането. Най-често се повдига въпроса за околната среда и климата. Комисията предлага държавите членки да отделят поне 25% от общите средства за намаляване на измененията на а, климата. Някои предлагат да се повиши този дял до 35, 40, а дори 50%. моралният императив не трябва да се превръща в правен императив. Така че цифрите не бива да се твърде амбициозни. Но естествено този въпрос, ако се наложи, ще го разгледаме по-обстойно. Един друг особено важен въпрос искам да засегна – а именно областите с природни ограничения. Парламентът предлага реформата да се отложи до 2015 година и да се изготви отделно предложение на комисията по този въпрос. По такъв начин данните на държавите членки и позицията на парламента да могат да се вземат предвид. Предложението на комисията се основава на научни констатации и партньорска проверка. Данните са отразени Добре, това са събрани от 27-те е, държави членки. Що се отнася до необлагодетелствените райони, е, ще излезе ново законодателно предложение. Не бихме искали обаче да се забавя приемането на мерките и накрая за програмата Лидер, която също бе спомената. Съгласен съм с парламента, че програма Лидер е един от основните инструменти, с които Европейския съюз разполага, за, за да насърчава идеи и дейности на местно ниво. фонда за регионално развитие разполага с 8 до 5 до 8% от общия бюджет за целите на развитието на селските райони. Затова идеята да се подпомогне програмата Лидер от страна на държавите членки е нещо, което одобряваме, но минима, минималният дял смятаме, че трябва да остане 5%. Това означава, че държавите членки по свое осмотрение могат да отделят и повече средства. Ще предоставим и допълнителна, инстру... Е, допълнителна информация по-нататък, когато има възможност. Благодаря. Господин директор, каза председателя. Сега Луис, докладчикът, може да сподели своите заключителни бележки. Уважаеми господин председателю, много внимателно изслушах всички изказвания. Нищо особено ново не чухме. И от това, което днес чухме обаче, още веднъж е, се потвърди, че това не е един чисто политически въпрос. Виждаме, че селското стопанство и а, е, селските райони са доста различна тема от а, е, други теми, към които парламента подхожда доста по-хладно. Смятаме, че трябва да оползотворим това си положително, тази нагласа, за да постигнем добри резултати. Повечето от това, което чухме днес, а, сме го чували и преди, например, въпроса за частните инвестиции. Това е нещо особено важно при сегашното положение на нещата, но въпросът е как да осигурим обществено наблюдение на а, участието на частния сектор. Това е една важна тема. Сигурен съм, че ще постигнем компромисни решения. Благодаря и на комисията още веднъж. Едно е основното разногласие между нас и тях, а именно необлагодетелствените райони. Преди да внеса своето предложение, обсъдих нещата с докладчиците в Сянка и а, бяхме в основни линии съгласни един с друг. Така че това е една много силна позиция на парламента. Получил съм а, потвърждението и съгласието на всичките си колеги, докладчиците в сянка, така че ще очаквам да го обсъдим обстойно с комисията, за да достигнем до компромис. Климатичните мерки и агроекологичните мерки. Аз предлагам да се определи минимална стойност. Става въпрос за разпределение на средствата между първия и втория стълб. Аз предложих по първия стълб агроекологичните мерки – да се считат за мерки за озеленяване. А пък при втория стълб, агроекологичните мерки, трябва да са, трябва да са по-строги, да поставят по-строги изисквания, отколкото озелен... мерките по озеленяването. Трябва да гарантираме някакво минимално финансиране – това трябва да бъде една цел с съответните бюджетни последици. Естествено, готов съм да разговарям допълнително, да преговаряме, за да достигнем до а, максимално положителни компромиси. Съгласен съм с господин Дантен по отношение на недостатъците в областта на развойно-изследователската дейност в селското стопанство. Това е нещо, което привлича особено внимание през последните години. Това е свързано и с продоволствената сигурност и нестабилността на пазарите. Да, трябва да се е, предприемат действия, амбициозни действия. но си давам сметка, че има а, основни недостатъци в момента. Въпроса за а, преките плащания, регламента за преките плащания и как да се осигури прехвърляне на средства между стълбовете. Смятам, че първия стълб трябва да прехвърля средства в, към втория стълб тогава, когато в определени държави членки има затруднения за осигуряване на източници на финансиране на втория стълб. Има, такива, има и по изключения случаи, когато държавите членки се сблъскат с проблеми по първия стълб, тогава трябва да се предвиди възможност за прехвърляне от втория стълб. Както казаха много а, колеги, има сериозни различия между отделните държави. У нас, например, 50% са а, отделени за първи и 50% за втория стълб. Давам си сметка, че разпределението не е същото в другите държави членки много по-лесно щеше, щеха да се водят преговорите, ако нещата бяха уеднаквени, но те не са. Благодаря на всички, които взеха участие. Всичко, което чухме, беше особено градивно в положителна атмосфера тръгнаха преговорите и предлагам да продължим така, както първоначално предложих трябва да разгледаме най-вече темите, по които има разминаване и разногласие, да се опитаме да достигнем до компромиси. Прогнозите ни показват, че ще се гласува през последната седмица на ноември по този доклад времето от сега до, до коледните отпуски е, винаги е много натоварено. Да, надявам се да направим всичко, за да постигнем максимално положителни резултати за селското стопанство. Благодаря на господин Капола Сантос, благодаря също и на комисията. Мисля, че определено отбелязахме напредък и се надявам работната ни процедура да ни даде възможност да приключим бързо работата по измененията. Сега отиваме на 14-та точка от дневния ред, защото господин Лавия, който е докладчик по 13-та точка, в момента е в бюджетната комисия. Така че ако няма възражения, предлагам да преминем към 14-та точка микробното предизвикателство. Междувременно, Искам да приветствам мои приятели, които присъстват на а, нашето заседание. Те са от провинция Пулия, от моята провинция в Италия. И така 14-та точка – микробното предизвикателство. Това е един важен въпрос. И Искам да кажа ясно, че ето, чрез този доклад по собствена инициатива парламентът ще излезе със становище по плана за действие на комисията а, от 2011 година. Господин Хойзленка, докладчик. господин председател, изтегляте напред моята точка, но аз по всяко време съм готов да говоря по тази тема тъй като по има оживена дискусия по използването на антибиотици, т.е. антимикробни средства в селското стопанство. В моята родина говорим активно по този въпрос, след като през последната седмица беше съобщено колко антибиотици се използват в животновътството на Германия. Имаме твърде малко данни за обхвата на използване на антибиотиците в животновътството. И това е първото, с което трябва да се справим. Е, ние предлагаме държавите членки строго да следят а, данните по този въпрос. В моята родина 1700 тона антибиотици се използват в животновътството. Това са 40 пъти повече от всички болници в Германия. Това показва размера на използване на антибиотици, т.е. антимикробни средства. 90% от животните получават по време на своя живот антибиотици. Предложеният план на комисията е в правилната насока, но според мен не, е, не стига достатъчно далеч – ние трябва да се занимаваме и с други въпроси, не само с изследването, изследванията и се надявам да има нови развития в развитието на този, ново развитие по този въпрос, но трябва да видим и какво по-настоящем е състоянието в животновътството. Приоритет е системите за животновътство така да бъдат структурирани, че да не използват задължително антибиотици, т.е. важно е как се отглеждат животните, коя е важна точка в целият стратегията. Ясно казваме, и, е, че антибиотиците, които са, така да се каже, резервни вещества и в рамките на Световната здравна организация не бива да се използват в животновътството. Проблемът е, че все повече се създава резистентност в медицината и тези антибиотици не бива да се използват в ветеринарната медицина, въпреки че се използват в голям мащаб. Трябва да се справим с този проблем. На едно мнение сме с докладчиците в сянка, че това е много важен момент. Ясно трябва да кажем, че ние накрая трябва да се разберем а, и назовем ясни цели. Не само да обхванеме антибиотиците, които днес съществуват и се дават, но и да ги намалиме в бъдеще. Например, Дания използва в животновътството сега на половина по-малко антибиотици. Т.е. се редуцира значително използването на антибиотици в животновътството. Т.е. използването на антибиотици в животновътството до 2018 година трябва да го намалиме с 50%. Тази цел трябва да е зададеме на държавите членки. Ясно е, че има различни равнища по този въпрос в отделните държави членки, но трябва задължителни цели да поставим, да ги запишем. Разбира се, не може веднага да се стартира това. В доклада на комисията е записано, че има редица жертви поради мултирезистентните елементи. В животновътството съществува такъв проблем. Не искам да обвинявам някого, който да понася отговорност, а трябва ясно да се разгледаме отделните сектори. Искаме също така профилактични мерки да, да, да разгледаме в нашите обсъждания а не само използването на антибиотици като нормален средства, профилактиката трябва да излезе напред в разискванията, а не систематично да се използват антибиотици. Например, при огояването да се използва масово антибиотици, което едно дете, едно животно е, за разболее, веднага антибиотици да получава. Трябва по-целенасочено да действаме. Има редица възможности за различни подходи разглежа, разгледаме доклада на Комисията по околна среда, в много държави членки има интензивна дискусия по, този, по тази тема. Трябва сериозно да гледаме на този проблем в медицинския сектор, ако е енергично не му се противопоставим. Не можем да отлагаме решаването на този проблем. и твърде малко е да използваме нови лекарства, както препоръчва комисията. Трябва да намалиме антибиотиците, т.е. антимикробните средства. Благодаря. Благодаря, казва председателя, за тези разяснения на Мартин. Разискванията започват. Заместник председателя Полсън. Благодаря господин председател. На 95% съм съгласна с господин Хойслинг. Това, което описва, е вярно, фактически погледнато. Аз лично участвам в дискусията на тези въпроси още от 80-те години. Наистина ужасно че трябва да си признаем, че положението не се е подобрило дори минимално. Напротив, то се влушава с всяка изминала година. През 90-те е, години в Европейския съюз се взе решение да не се ползват антибиотиците за насърчаване на растежа. Само, че е, това, което всъщност стана е само да се промени името на тая практика. Тя започна да се нарича профилактична употреба. Така че антибиотиците се използват почти по същия начин и днес, което е катастрофално. Около 70% от всички болести, които се лекуват с антибиотици, засягат най-различни бозайници, освен човека. 100%, добре да не са 100, но, но 98% от бактериалните заболявания засягат и прасетата. По същия начин, по който засягат и хората. Така че а, сега е особено важно да създадем една ясна картина за това как точно се ползват, как се прилагат антибиотиците днес в кои животновъдни системи, какви животни, крави, или, дали са говеда, дали са свине, се лекуват с антибиотици. В кои области има най-висока заболеваемост, също трябва да видим. И ето тук не съм съгласна с господин Хойслинг. Не става въпрос единствено за количество, става въпрос и за видовете антибиотици, които се ползват. Световната здравна организация а, излезе, с с предложение, което показва, че четирите най-ефективни антибиотика, с които а, разполагаме днес, не бива да се ползват в ветеринарната медицина. Тези медикаменти трябва да се използват само в хуманната медицина. Не. А пък в днешно време, за да се назначи антибиотично лечение, то трябва да се предпише от двама ветеринарни лекари. Виждате колко е сериозно. А, работих съвместно с докладчика. Ще продължа да работя с него, с него но бих искала да излезем с много по, много по конкретно предложение за контрола на антибиотиците. Подобни на тези, които съществуват в Дания, в Финландия и в Швеция. Можем да надградим тази съществуваща система. Това не са твърде бюрократични отгледища на производителите системи. И не бива да се увеличава нивото на бюрокрацията, защото вече достатъчно бумащина има, с която трябва да се занимават производителите. Та, трябва да съберем това, което знаем на едно място, за да а, разполагаме с една ясна картина. В момента наистина не знаем какво става около нас. Благодаря, госпожо Болсън, госпожа Еглер. Благодаря, господин председател. Благодаря на преждеговорившите, особено госпожа Палсън. Това, което бе казано, трябва да го подкрепя, което господин Хойслин каза също. Но последното не мога. Господин Роспах от Комисията по околна среда е изготвил много добър доклад. Трябва да подкрепиме доклада на госпожа Росбах – тя има много голям опит в тази сфера. Имаме голям проблем. Един от про- проблем е господин Хойслинг точно в Германия. Фермера мога да използва антибиотик, когато му е предписан. Той трябва да го документира. Това. В Германия имаме проблем, който трябва да решим. И ние можем сами да го решиме. Числата, които вие изнесохте на използваните антибиотици в животни в Германия може да са верни. Аз не мога да преценя. Това са сърскостопански животни и домашни животни. Е, е, като погледнем китайци, е, котките и кучетата, какво получават от своите ветеринарни лекари. Важно е ясно документиране. И след това как да се справим с положението. Ясното документиране го изискваме отдавна в Германия, но е крайно време да се направи това. Положението, което е сега, не може да се приеме. Повтарям доклада, основният доклад на госпожа Росбах, трябва да го подкрепим. Това е един добър доклад. И с нашето становище не трябва да, да го разтегляме в някаква друга посока. Благодаря. Честна съм по това отношение. Очаквам господин Хойслинг становище, което да подкрепя този доклад. Иначе не съм е, нямате моето, моята подкрепа. Благодаря, Елизабет. Ритър Хаймат. Аз е, се присъединявам към двамата преждеговорищи. Това, което ме плаши е, че имаме една и съща цел. Но малко изборна борба виждам аз, пренесена от Германия тук. Знаеме, че зелените в Германия използват предизборната кампания темата с животновътството. И това се личи в формулировката на текста. Ясно трябва да кажем къде са разликите. Тук беше казано, че сравнено с една обща, общо количество в тонове, трябва да се различава между домашни животни и съскостопански животни. Освен това се използва числа от болниците в Германия. Но в Германия много антибиотици се предписват от лекарите на пациентите и те са неконтролирано използвани. Тези числа не се казват, а само числата в болниците. Статистиката е много важна тема. Трябва да имаме точните числа и след това да предприеме действие. Трябва да внимаваме и с защитата на животните. Животните също имат права, които са болни когато са болни. Не трябва да създаваме а, уронване на съществуващото законодателство. Освен това има различни активни вещества. Активните вещества се предписват в различни дози. Тоест да има обща, общо тегло, еди колко си тона антибиотици, не го приемам. Ако се прочете текста, се вижда, че отглеждането има голямо влияние от различни проучвания се казва, че не количеството на животните, които се отглеждат, е важно, тъй като количеството на животните може по, в добра система добре да се поддържат, от, отколкото малко на брой животни в лоша система. Затова тук трябва да диференцираме. Общи формулировки на оценката не приемам. Не мога да подкрепя становището в този вид, в който е подадено, трябва да видим какво можем да направим, за да подкрепим доклада на госпожа Росбах, който е положителен доклад. А не ние като Съскопанска комисия да се противопоставяме на този доклад. Може би да го подобриме малко и трябва да работим в тази насока. Със сигурност ще намерим решение. Благодаря. Благодаря, Брита. Мария Магинен. Благодаря, господин председател. Госпожа Полсън, госпожа Еглер. Съвсем добре обобщиха това, което исках да кажа. Аз участвах в разискването в Комисията по околна среда и подкрепям виждането, че докладът е добър и с някои изменения ще го приемем. Има опасност да се поставят цели без, без да си дадем ясна сметка от последиците. Идеята за кръстосаното съответствие се добавя и аз не съм съгласна с това. Мисля, че всички сме съгласни по отношение на това каква е целта. Различията са в начините за посредството и смятам, че преувеличаваме понякога по отношение на това, което се опитваме да постигнем. Сега, това, което се каза, че няма нужда да се сочи с пръста. Понякога именно в това е проблема. Има много е, сериозни различия в начина по който се практикува медицината в държавите членки, така че определено трябва да се събедат най-добри е, практики и хигиената изобщо. Така че а, с две думи, нека да видим какво, а, какво предлага Комисията по околна среда и заедно да достигнем до едно положително решение. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Много е важно възможно най-конкретно да подходим. А, а не да се влияем от други аспекти, благодаря на Мартин, благодаря на всички изказали се. Искам да дам думата сега на комисията. Има представител от Десанко. Кой от вас иска да вземе думата? Заповядайте. Ге Десанко, заповядайте. Господин Смит или Деванк? Uh, uh, благодаря, господин председател. Първо, както знаете и за комисията е много важна тема антимикробната резистентност. Това е ясно показано в доклада от ноември 2011 година. Както вече казаха няколко ваши колеги, време е да се предприемат конкретни действия. Това е залегнало и в доклада, и в плана за действие на комисията. Плана за действие споменава конкретни действия, които имат за цел именно да се справят с заплахата от антимикробната резистентност. Второто нещо, което искам да кажа е колко важно е да предприемам един цялостен подход. Когато говорим за антимикробната резистентност, не можем просто да набедим един отрасъл или една част от веригата. Трябва да разгледаме нещата комплексно. Не интересува ни и човешкото здраве, и това на животните. Трябва участниците и от двете страни да дадат своя принос, за да се справим с антимикробната резистентност. Сега по някои по-конкретни коментари да кажа няколко думи. Първо, ползването на критични важни антибиотични средства. В прегледа на директивата за ветеринарната медицина именно това ще се вземе предвид и много внимателно ще се запознаем с въпроса за антибиотиците от критично значение и дали те могат да се изключат от животновътството, от в момента комисията обмисля а, варианта да се обърне към Агенцията по медикаментите в Лондон, така че да оцени а, ползването на антибиотици от критично значение във ветеринарната медицина. Второ, разумната употреба или благоразумната употреба. Това също е един въпрос, който много отдавна се гледа. В тая връзка трябва да проверим а, дали има нужда от правни норми, така че да се облече в а, нормативна форма понятието благоразумна употреба. Възможно е да се внесат законодателни изменения по-нататък. Наблюдаваме добрите примери, които, които съществуват в държавите членки. Може би ще напишем насоки, така че по-неразвитите в тази област страни да могат да почерпят от опита а, на по-напредналите по отношение на наблюдението и докладването. Това е един от основните елементи, който бе повдигнат и от вашите членове на комисията. Не става въпрос единствено за ползването на антибиотици в ветеринарната и хуманната медицина. В момента се изпълнява един проект, който е свързан с ползването на антибиотици в а, животновътството. 20 държави членки е, са включени в проекта и в края на годината се очаква да излязат резултатите. Друго нещо важно казах е не само ползването на антибиотици, но и наблюдението на антимикробната резистентност – това ще ни даде възможност да оценим ползите от предприеманите от нас действия. Трябва да се уверим, че не сме е, си поставили някаква произволна норма, цел, а по-скоро да хармонизираме наблюдението, за да видим дали мерките, които сме приложили, е, са ефективни след 5 години. Затова се обърнахме към Европейския орган по безопасност на храните – с молба да изпрати мнение за а, това какви а, критерии да се ползват в хармонизираното наблюдение. И така, в заключение искам да повторя, че това е много важен приоритет за комисията. Готови са нови документи, както правно обвързващи, така и препоръчителни, но като цяло много се радваме на а, особеното внимание, което въпроса получава от страна на Европейския парламент. Благодаря, директор Ван Дайк от комисията. Мартин има думата за заключителни думи. Господин председател, драги колеги и колежки, благодаря за дебата. Естествено, предложенията, които направихте, ще се опитаме да ги включим. Но ясно трябва да кажа, Госпожо Хаймац, че вашето мнение, че тук вода предизборна борба или предизборна кампания е абсурдно. Това са неща, които са, са факти. 1700 тона имаме нарастване с 84 тона тук няма толкова много котки и кучета в Германия, които са включени, а става дума за животновъдството. Проблема трябва ясно да се постави и открито да се постави. В Германия имаме наистина дискусия, но не бива, когато се говори за селско стопанство, веднага да казваме, че всичко е наред. Има а, точки, които трябва критично да разглеждаме и не може да се е, лъжем, че и в хуманната медицина има такива развития. Е, антибиотиците все повече и повече отказват да действат. И е, това се пренася и в животновътството. Не бива да бягаме от този конфликт. Ако правилно четете моето становище, не говоря за за порядъци, а говоря, че има системи на отглеждане на животните, свързани с използването на антибиотици. Саксония провинция, провинция Северна Рейн-Вестфалия са различни положенията. Трябва да се занимаваме с тези проблеми, а не да си затваряме очите. И за това смятам, че си сътрудничим по много точки и ще напреднем Госпожа Росбах от Комисията по екология наистина има добър доклад. Той отчита много неща, които, по които ние също имаме мнение, но става дума за по-добро конкретизиране. Относно документацията, документацията за, по антибиотиците не е мярка за намаляването им. Трябва да имаме цил, къде искаме да отидем. Най-добрата практика в Европа в държавите членки, които са успели да намалят антибиотиците, са за нас пример. Трябва да ги вземеме тези примери. А не само да регистрираме данни и да не насрочваме мерки. Благодаря. Благодаря, Мартин. Желая ти още добра работа заедно с докладчиците в Сянка, за да стигнете до европейски подход. Разбира се, данните от Германия са много важни, но трябва да имаме доклад по собствена инициатива по ситуацията в Европа и смятам, че ще имаме всички възможности това да направим. Напомням на колегите, че Срокът за подаване на, за внасяне на изменения изтича утре, 19 септември, 12 часа. Следователно, който иска да внесе изменения, моля да го направи това до утре, 19 септември, 12 часа. Сега господин Лавил е тук. Преминаваме към точка 13. Той беше бюджетната комисия. Това е третото досие в рамките на общата съкстопанска политика. Говорим за финансиране, управление, мониторинг на общата съкстопанска политика. Джовани има думата, след това господин директора ще получи думата. Благодаря, Джовани, между думата. Президенте. И регламент хоризонтален, обвименте... Благодаря. Този хоризонтален регламент е тясно обвързан с другите аспекти на пакета от мерки за реформа на ОСП и е, има връзка с доклада, който комисията обсъжда. Ще ми се да започна с един кратък увод, след което ще чуя коментарите на колегите. Ясно е, че що се отнася до съпоставката с другите докладчици, аз съм късметлия, тъй като моите изменения са само 648. работата ми в бъдеще ще е по-малко, отколкото на другите колеги докладчици. Някои от предложенията по другите доклади засягат и моят доклад, затова се налага да работим съвместно, за да постигнем най-добрия резултат чрез съвместно вземане на решение във връзка сме и с съвета и трябва да изберем онова, което е по-полезно за европейските земеделци и селските райони в Европейския съюз. Трябва да помислим кои са основните въпроси, които предизвикват разногласия и да се опитаме да постигнем консенсус. Ще се спра на няколко точки. по които е работено по тези изменения. Има различни мнения. Има и единодушие по някои въпроси. Ще помислим какви компромиси са възможни. Ще се спра на няколко от въпросите. Член 12 най-напред от системата за консултации. Около 50 на изменения има там. Виждам, че има и някои а, доста крайни становища, но не можем да се откажем от всичко. Има и други мнения, които са насочени към минималните изисквания за плодоползвателите. И в дискусията, която ще протече с докладчиците в Сянка, ще се постараем да намерим единно решение. На второ място Става дума за кръстосаните съответствия. Има някои предложения от е, депутатите за това кой не трябва да има право на участие за директните плащания. По-малките земеделски производители не трябва да бъдат изключени обаче, защото това би уронило конкурентно способността, конкуренцията. Имаме и различни подсектори в сектора за меделия и се налага да обсъдим всички тези мнения. Още нещо, което е важно. И то е свързано с водите. Имаме крайен срок за 2014 година. Трябва да има единно тълкуване на прилагането на директивата за водите. И това заслужава нашето внимание. Има доста други въпроси, като двойните плащания. Предлага се плащанията за екологосъобразност да бъдат продължавани автоматично. Предложението на комисията засяга и този въпрос, засяга и въпроса за екологичното замеделие. Не са поступили предложения. за Натура 2000. Нямаше коментари, но може би си струва да се обърна внимание и на тази тема и също така санкциите, които се налагат областта на екологосъобразността. Не бива да забравяме какво е отражението на Лисабонския договор. Има няколко изменения във връзка с това. И то е свързано и с позицията на парламента и дискусиите, които бяха проведени преди да влезе в сила Лисабонския договор. И там имаме разногласия и се налага да направим допълнителни обсъждания. На следващо място е въпроса за упростяването. По време на посещенията из Европа бе разглеждана възможността да се облегчи административната тежест за земеделските стопани. И тук има различни мнения и ние трябва да се опитаме да ги изгладим. Естествено, има и по-конкретни въпроси, свързани с системата за контрол, размера на площите, отделните сектори, доколко подробно трябва да се разработват мерките за екологосъобразност, дали трябва да има картографиране. Много съмненията, но имаме време, за да достигнем до някакво споразумение. Искам да се спра и на самата процедура. Първото ни заседание сме го планирали, за да започнем да пресяваме предложенията. На 3 октомври ще се срещнат докладчиците в Сянка и ще преценим как да продължим работа. ще преценим дали трябва да има още заседания или може в общи линии политическите групи да се споразумеят. Разбира се, ще направим и изменения, но другите доклади ще бъдат гласувани преди нашия, така че те ще повлияят и на нашия доклад. Благодаря на господин Лавия. Необходимо е и е важно да има съгласуваност между докладчиците, които работят по реформата на ОСП. Господин Лайн има сега думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на Джовани за това, което каза. Нямам какво да допълня повече. Смятам, че начина на работа, който който въведе господин Сантос, защото той има един доклад за ориентация, сработи много добре още на първата среща и можем да го пренесем и тук по това досие и да се опитаме бързо да напреднем с компромисните изменения. Има някои изменения, които съм внесъл. Джовани е, отрази много от моите притеснения, но може би трябва да доизясним някои от измененията, които са внесени, но в цяло сме удовлетворени от измененията, които внася докладчика. Подходът е простичък Искаме система за санкции, която да е пропорционална, с налагане на глоби, да може да се ограничи броя инспекции, които трябва да се провеждат за съответствието. Преминаваме към система на инспекции и одит, при които се обръща особено внимание на процедурите, е, като всичко трябва да бъде изключително прецизирано. Ще ни се системата по налагането на глоби е, да се основава на преценка за това дали е изложен на риск самия фонд, а не дали са спазани съответните изисквания и да има по-голяма при налагане на глобите. Що се отнася до кръстосаното съответствие, то имаме възможност тук да преодолеем някои от най-големите опасения, които имат ползвателите поради тежката бюрокрация. Усещането е, че има прекомерна бюрокрация и а, системата за одит би трябвало да сработи по-добре, ако се умеем да а, внесем необходимите изменения, за да може и ОСП да работи по-добре. Благодаря. Господин Лайен, докладчика в сянка на социалистите, ще бъде представен тук от господин Сантос. Да, само ще се извиня за това, че нашия докладчик в Сянка в момента е в Комисията по регионално развитие. Трябва да защитава собствения си доклад. Очакваме, че ще се присъедини към нас всеки момент, но тя ме помоли да я замествам. В началото ще благодаря на отли... на отличната... за отличната работа на докладчика. Не става дума само за това, че се сработи с докладчиците в сянка, но и с другите докладчици. Смятам, че има един доста широк консенсус, който можем да съхраним. Основните въпроси за социалистическата група са онези, които ще трябва да договаряме допълнително. Структурирането на агенциите по плащанията, формулярите, които трябва да бъдат попълвани от дребните производители по заявленията. Ето това са въпросите, които ще се опитаме да доразвием. Ще се постараем да упростим всичко това нещо, което докладчика е приел при сърце. Джовани каза, че има само около 600 изменения по доклада. Обаче това не бива да се тълкува а, като загърбване значението на този доклад. Смятам, че неговите изменения са отлични, затова с нетърпение очакваме съвместната ни работа Надявам се, че ще сгубим един отличен пакет от предложения. Благодаря на господин Капула Сантос. И сега продължаваме с господин Хегман за зелените, другия докладчик Сянка. Благодаря на докладчика за откритостта и за начина на работа. Както каза Джордж, това не е най-привлекателната тема, но тя е от решаващо значение за ОСП, тъй като ние сега обсъждаме на къде да се насочат обществените средства. Има избиратели, замеделци, които са много притеснени, но има и други, които още повече се притесняват къде се вливат държ... обществените средства. Тези публични средства трябва да осигуряват а, публично благо. И в този смисъл не бива да а, пренебрегваме факта, че текат обсъждания за ефективността по освояването на средства в земеделието, които всъщност постъпват другаде. Какво трябва да направим по реформата ОСП, за да има бюджетна ефективност? Именно поради тази причина това досие е толкова важно. В противен случай хората остават с усещането, че си плащат за храната, просто се плащат чрез субсидии и след това трябва да, си, да платят, за да може да се почисти и да се оздрави. Става двойно плащане. Затова смятам, че трябва повече внимание да обърнем на бюджетната ефективност и как всичко ще сработи. Тук не се грижа само за интересите на селскостопанските производители в Европа, а на всички избиратели в Европа. Затова смятам, трябва този дебат да бъде много а, по-ангажиран и докладчика тук каза, че ако говорим за системата за консултации на фермерите, те трябва да е насочена към природните ресурси, които се ползват. По време на обсъждането на бюджета за средносрочната рамка, ние, на многогодишната рамка, ние решихме, че трябва да имаме конкретни цели до 2020 година. Е една от основните цели е а, ефективното освояване на ресурсите. А, съскостопанския сектор е ключов и затова трябва много ясно да кажем, че независимо какво правим по ОСП, ефективното освояване на ресурси трябва да бъде на първо място. И а, имам чувството, че докладчика набляга повече само на конкурентоспособността, не обръща достатъчно внимание на а, ефективното освояване и оползотворяване на ресурсите. Затова ни се ще да има едно изменение, в което тази тема да бъде основна. Екологичните условия – Комисията е наблегнала повече на така нареченото позеляване на екологосъобразността. Ако това означава, че по-късно тези мерки няма да са задължителни, си рече отстъпваме от тезата, а, би трябвало все пак да положим усилия тези мерки да са задължителни и на това искаме ние да наблегнем. Докладчика виждаме, а, че докладчика също променя посока. А, а, не обръща достатъчно внимание на резистентността, когато имаме засушавания и наводнения, Всъщност, чрез тези мерки няма да обърнем достатъчно внимание на устойчивостта в тези сектори, в които имаме много енергоемко производство. Минавам на въпроса за кръстосаното съответствие. Очудва ни това, че директивата в директивата за устойчивото използване на пестицидите, комисията твърди, че това трябва да бъде част от кръстосаното съответствие, да, тогава, когато всички държави членки имат приложими стандарти. С други думи, а, ние сме се договорили за някакви правила за устойчивото ползване на пестициди. В същото време сме зависими от а, момента, в който всички държави налагат някакви стандарти на в селското стопанство. Не, те трябва да спазват закона и тези директиви се прилагат от 2014 година нататък и те са част от кръстосаното съответствие, точка по въпроса. И сме удивени, че докладчика дори не засяга този въпрос и при кръстосното съответствие. Значи, излиза, че рамковата директива не въжи, не е валидна – а, ако продължаваме в тази посока, все повече хора ще се дивят на това, което правим и начините по които се освояват средствата. Тук чухме от другите докладчици Сянка, че всичко ще тече много глад, гладко. Минавам на следващия въпрос, по който също а, сме на различно мнение. Изключението от кръстосаното съответствие. Ние, зелените, смятаме, че никой не бива да се изключва от кръстосаните съответствия. Всички трябва да се придържат към законите и ние не сме съгласни с въпроса за дерогацията от това съответствие. Това е общото правило. Някои могат да се очудят е, на това. Това ще кажат означава ли, че и онези, които се занимават с биологично честно земеделско производство, също трябва да се съобразяват. Да. А ако принципите на ОСП не са накърнявани от кръстовството съответствие, и тук е, колегите от НП, от Комисията по развитие, също направиха такива предложения, като наблежен не бива да се а, влиза в разрез с принципите за ОСП. Надяваме се, че и вие ще прегърнете идеята, тъй като тя е отрешаващо значение за политическата приемственост. В заключение, винаги се изнервям, когато се обсъжда въпроса за позаленяването и екологосъобразността. Вниманието е насочено само към разходите. А тук идеята е средствата, които вливаме, да не причиняват щети, които после ще трябва да платим, за да отстраним и плащаме тройно. И аз мятам, че в това досие трябва да гарантираме, че обществените средства ще бъдат използвани за общественото благо, а принципите на ОСП ще стоят в центъра на цялата схема. Така че очаквам с нетърпение по-нататъчната ни а, работа и се надявам, че утре ще приветстваме всички от тези производители на храни, които ще дойдат а, тук. Благодаря много. Времето, което е предвидено за изказване на зелените, съвършенно не съответства на броя на техните депутати, но сега ще дам думата на директора. Не, извинява се председателя, госпожа Магинес има думата. Помолих думата, защото ме разбуди последното изказване. Благодаря, че ме разсънихте. Не съм съгласна с някои от вашите тези, но смятам, че всички ние сме притеснени от освояването на обществените средства, така че не бива да забравяме, че голяма част от плащанията на земеделските стопани са техния доход и разходите за себестоиността на производството а, скачат много. Това се отразява на производството на хранителни стоки, цените на храните растат и тези много деликатни въпроси скоро ще трябва да ги решаваме. Надявам се, че ще постигнем компромис. Аз ще бъда част от екипите, които ще водят преговорите и ще чуем какво мислят. А, вие казвате, че кръстосаното съответствие е част от правото и всеки трябва да се съобразява с правото. Що се отнася до екологосъобразността, аз имам малко по-различно мнение и мястото му в първия стълб. Ефективността на освояване на средствата е свързана с това, че стопаните могат да решат да не прилагат такива мерки, така че нека малко по-нюансирано да подхождаме по тези въпроси има проблеми и за фермерите, и за властите, поради наличието на прекомерна бюрократична система – това са правила разработени от хора, прилагат ги хора. Можем да опростим и да постигнем по-голяма ефективност. Има недостиг на средства, това го приемам. Така че има големи разлики между нас, но смятам, че ще се споразумеем, за да подобрим положението на всички наши избиратели в Юра. Бях на едно събитие тази сутрин – и някой каза, че въпреки, че цените за стоки, на стоките растат, ние не може да изискваме от потребителите да плащат повече за храни, защото това ще породи проблеми, но в същото време бюджета на Европейския съюз за селско стопанство също е застрашен. Когато а, съберем на едно място всички тези е, проблеми, виждаме, че те ще засегнат и нашите избиратели в селските райони. И всичко това го споменавам, защото темата е много деликатна, а ние трябва да се опитаме да защитим обществените средства. Грация, Мария, да кидо скуза Джанкарло Скота. Благодаря. Благодаря при Карлос. Забравих. А, докладчика Сянки има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика с извършената работа. Предложението действително да има многогодишен план с ежегодно потвърждение е важно за фермерите. ОСП трябва да стане по-достъпна и всички да могат да участват в нея. Принципа на пропорционалност е в тази насока. Смятам за добре, поради тесния диалог, който се, ще се получи и който сме водили с фермерите на място, да включиме по-голяма част от фермерите. Важен е живота на място на фермерите, които се борят с бюрокрацията. Аз като докладчика намирам предложението за много добро да се създаде решаване на проблемите с селските райони. Аз по принцип съм за предложенията. Благодаря, Карло. И накрая директора има думата и след това Джовани още веднъж. Господин председател, благодаря на господин Лавиер. Присъединявам се към неговата благодарност. Един великолепен доклад, който е добра основа е, по, като становище по предложенията на комисията. Ние имахме възможност да говорим по един или друг въпрос, да разясниме нашите законодателни предложения. Хоризонталният регламент е различен от другите три регламента – от една страна има напречна функция, така да се каже, от друга страна технически е много комплексен. И това засяга всички сектори, като финанс, управление на финансите, въпроса с контролът и санкциите. И затова смятам, че е голямо предизвикателство за всеки, който трябва да се справи с него. Виждам в, по тази тема три сектора, върху които искам да се спра. Първо, Действително има политически елементи в този регламент. Е, това, те са отразени в е, измененията, които се предлагат. Е, касаят cost compliance, кръстосаното съответствие, също контрола, административният, санкциите, като втори комплекс са въпроси, които са технически, но имат политическо значение – ос, о, о, особено управлението на финансите, одитът, мониторинга, оценката и институционални въпроси. Тук намесвам Лисабон, делегираните изпълнителни актове. По първата точка, политическите въпроси. Смятам, че хоризонталният регламент за нас е повод да говорим за опросяване и подобряване на ефективността на ОСП. И, това се опитахме да го включим в нашия текст. Е, ще спра накратко на отделните точки, по които бе говорено. Например, консултантската система. Тази система е, трябва да има ясно приложение – действително на фермерите трябва да се окажат консултации. Не бива да се ограничава това и пък много да се разширява. И не бива да бъде задължително. Относно с кръстосаното съответствие, cross compliance, тук става дума за приложното поле да се разшири върху всички фермери, т.е. и малките фермери, които попадат под регулацията за малки фермери, те са поставени пред дилемата за опростяване и голяма ефективност. Е, фермери, които работят с малки площи, трябва да имат опростяване за тях и с кръстосано съответствие да бъдат свързани е, ние пледираме за това да поддържаме това. Не забравяйте, че правото ще се прилага и върху малките фермери, но специално уреждането на премиите ще бъдат освободени от административния товар. Трето, многогодишните земния, това са това е добра ам, идея. В нашата регулация вече това е включено, тъй като фермерите трябва да спазват само тези изменения през следващите години, които са се наложили след изминалите години. Тази идея обаче трябва още по-ясно да бъде изразена в текста и да, се, да спомогне за упростяването. По вторият сектор, кой, това са техническите регулации, които имат политическо значение. Говори се за контрола. Е, ние сме за принципа на умереност. На Мислиме, че в настоящата система това е реализирано, но трябва да видим къде има възможност за подобрения но е сигурно, че ефикасна система трябва да бъде поддържана. Иначе ще направим стъпка назад и в бъдеще ще, се, ще бъдем конфронтирани с повече грешки и недоразумения. Важна точка е регулирането на санкциите. Тук се предлага, мисля, че докладчикът го предложи, санкциите да се ограничат с грининг само, но помислете, че по този начин ще се стигне до резултат. Тези, които не изпълняват задълженията по грининг, няма да имат санкции, а само това ще загубят, което така не че няма да получат. Тоест, тук се върви към едно свободна регулация – на грининга, което е съвсем различно от това, което предлага комисията, а именно е, задължително регулиране на грининга. Каква е политическата цел е важно, когато има задължителност на тази регулация, то тогава не може те, които не го изпълняват, да останат незасегнати. Третата точка е редуцирането на административния товар – върху фермерите и а, чрез контролите. Трябва да следем възможност съветите за контрол да бъдат намалени, когато се въведат добре функциониращи управленски системи. Но едновременно с това трябва да се гарантира да имаме измеряеми показатели и то добри показатели в държавите членки. По-настоящем изготвяме предложение, което да, искаме да го конкретизираме, за да бъде разбираемо, а именно една декларация за правотата из, на отделните и подчения отделните транзакции, за да не представляват допълнителен административен товар. Едновременно с това обаче искаме ясна картина да създадем – и да видим дали действително администрацията в отделните държави е добро и числата, които ни подават са верни и можем да им се доверим. Когато виждаме тези връзки и ги разглеждаме в нашата комисия, ги имаме предвид, то за в бъдеще товарът от контрол върху фермерите ще бъде значително редуциран. По третата точка, Лисабон – това е един сектор, по който често говорим, естествено, политическо естество, от политическо естество. Ние внимателно следиме какво става в съвета по-настоящем и виждаме, че две противоположни тенденции се сблъскват, а именно тенденцията това, което комисията го предлага като изпълнителен акт да има делегирани правомощия, а в съвета точно обратното. Всичко, което е предложено като делегиран акт, колкото е възможно да бъде е направено като изпълнителен акт. Това е много трудна глава. И аз очаквам от доклада, който ще приемете, да не създаде, да, да, да не създаде а, допълнителни конфликти, а да бъде решено още две забележки по финанс, управлението на финансите. Предлага се 300 милиона евро марш да бъде въведен. Това в наше предложение не съществува по отношение на финансовата дисциплина. Ние не сме го предложили, при тези, тези, тъй като тези 300 милиона евро не водят до нищо друго, освен тази, а, тази сума да бъде изразходвана. А, трябва да остане така, когато говорим за финансовата дисциплина, също като имаме предвид, че намаляването на финансите. Аз пледирам за това да се поддържа предложението на комисията. Още нещо при прилагането на принципа N плюс 2 е, по отношение на държавите членки, което се поддържа от докладчика, това ще даде до развързване между изготвянето на програмите, изпълнението на програмите и управлението на финансите. Поради това считаме, че това не е добър път примахването на тези връзки. По-рано имахме връзки да предложиме в развитието на селските райони – е, ред и тук, е, заедно с регламента за е, развитие на селските райони, предлагаме също тази идея. И общата точка за субсидиите 4% в развитие на селските райони на комисията са от една страна хоризонтални съображения – Подобно е на структурните фондове, затова виждаме малка възможност за повишаване на 7%. Нямаме пари на разположение, за да го направим. И накрая, ние сме готови по всички въпроси да предложим нашите технически предложения и доколкото можем да ви помагаме и да ви подкрепяме, защото при изготвянето на компромисни изменения, особено по отношение на техническото естество на тази материя, е, може това да ви бъде от полза. Така че, ако искате да ви помагаме, ние сме на ваше разположение за разговори и предложения от наша страна. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя, господин директор. Сега всички елементи. Джани, ако искаш да направиш заключително изявление, преди да преминем към следващата точка от дневния ред. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията за някои важни а, препоръки, които чух по време на дебата. Видяха се различните подходи на отделните политически групи е, конкуренцията е важна, екологията е важна. Ясно е, че трябва да намериме баланс между различните позиции. Смятам, че няма да има трудности в това отношение. На две или три неща искам да се спра. След като чухме какво каза господин директора – Въпросът с маржа. Това не е позиция на докладчика. Няма изменения в тази насока. Това е нещо, което не се е, не, не е мнение на комисията. Когато, когато говорим за Лисабонския договор, адаптирането е една продължава да бъде важна тема. Каква е позицията на парламента? Това е трудно още да прецени. Направихме едно гласуване при последният хоризонталният регламент, но възниква проблема във връзка с съвета и има опасност това да се отрази на всички предложения за реформа. Е, между съвета и парламент има позиции, които са доста различни. И друга тема, която не е без спомената в дискусиите, но считам за важна разликата между измама и заобикаляне. Това е основен въпрос трябва да се предвидят инструменти за алармени системи, които да предупредят фермера е, в смисъл на упростяване, но не става дума тук за строги санкции срещу фермерите. Те могат да направят грешка, които не са умишлени. Така че призовавам към сътрудничество между докладчика и докладчиците в сянка, за да можем заедно да формулираме текст. Е, по някои точки, разбира се, има по-големи различия, но все пак по другите поне можем да имаме обща позиция и да приключим с тази работа. Благодаря, Джовани, казва председателя. Сега можем да преминем към последната точка от дневния ред. За, говоря за сутрешното заседание. В 3 часа ще продължим с различни инициативи. Искам да дам думата на комисията, която да говори по точка 16 информация за графика на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. както и влиянието върху животновътството. Тези, е, например, повишаването на цените върху зърните пазари, върху зърните храни, е, като се прехвърли това върху животновътството, става дума за фуража, позволявам директора който в резюме ще ни разясни какво е положението и какви инициативи предприема комисията и ще предприеме, за да се справи с този проблем. Веднага дам думата на директора и след това започваме дебат. Thank you, Mr. Chairman, and... Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. В пресата често се пише, че по отношение на производството на зърнени храни в глобален план сме изправени пред дефицит през годините 2012-2013 година. Това означава, че запасите за годината за зърното в световен мащаб ще намалеят с 33 милиона тона. Обикновено запасите към края на годината представляват 20% от а, потреблението, Това ще загубим около 1% от 20 до 19 ще падне запаса към края на годината. Подобно нещо обикновено води до вариации в цените и това се дължи в момента а, в голяма степен – на сушата в САЩ. По отношение на Европейския съюз, положението е малко по-добро, отколкото в САЩ или в световен план, защото у нас в Европейския съюз очакваме реколтата да бъде около 279 милиона тона, което е само 2% под средното за последните 5 години. Така че това е нормално. Реколта не е много голяма, но е нормална. При а, пшеницата ще бъде малко повече, а при а, чемика малко под средното. Но а, тези количества от 279 милиона тона а, ни дава възможност все пак да заделим излишък, който да бъде за износ. Около 10 милиона тона ще бъде той. Обикновено за износ се заделя 12-13 милиона тона. Сега а, е спаднало това количество до 10 милиона тона. Ние внасяме около 13 милиона тона и, и изнасяме 23 милиона тона тази година. Това означава, че излишъка за износ е около 10 милиона тона. Поддържаме ние сме в пряка връзка с световните пазари и вътрешните ни цени също се определят от сравнително високите цени на световните пазари европейските потребители на зърното а, всъщност плащат подоб, подобни на тези като на световните пазари. Освен с зърното има и, сериоз, има и проблеми свързани с протеините. Реколтата на соя в Южна Америка е сравнително ниска и цените са са се дигнали до около 670 долара, което е, е, много важна култура по отношение на протеините. Очаквам обаче положението да се облегчи през пролета на 2013 година, защото поради високите цени в момента има сериозно засаждане, най-вече в а, а, Южна Америка и а, реколтата ще се появи на пазара през пролетта на 2013 година. Животновътство. Животновътството е изправено пред сравнително високи, висока себестойност, защото около 70% от зърното ни се използва за а, фуражи онези производители, животнопроизводители, които използват именно зърнени фуражи или, или растителни белтъчини, са, най, са най-засегнатите. Тези, които ползват трева за фураж, са по-малко засегнати от повишението на цените. Подобно е положението бе през 2008-2009 година, но основната разлика с положението тогава в сектора на животинските продукти е, че в момента цените на животинските продукти са сравнително високи, особено по отношение на месото въжи това. Говеждото в момента е на рекордно ниво, близо 4000 евро на тон, което е 880% от интервенционната страна. Висока е цената и на свинското, и на птичето месо. това са свързани последици, последици, които са свързани с забраната на определени клетки в, в, в областта на производството на птиче месо. При, при свинското и говеждото а пък цените се дължат и на успешния опит в трети страни и сравнително оскъдните доставки на личности на говеждо. И така, цените са високи, а сравнително, което дава възможност на нашите производители да а, реализират малко по-добри печалби, но все пак маржовете а, в същото време спадат. Това въжи най-вече за онези, които разчитат на а, зърнени фуражи. Сега по отношение на млякото, там цените спаднаха в световен мащаб след две години доста високи благоприятни цени. В Европейския съюз това също се е, дължи на факта, че много мляко бе произведено а, на високите цени. Пазара трябваше да поеме това допълнително мляко, което се отрази на цените. Цените в Европейския съюз обаче не са падали под 120% защитен марш, защитна зона. 2008-2009 година бяхме паднали под тая норма, но след това се нормализираха нещата. Това оказва на базата на сухото мляко и маслото. Това са основните продукти, които дават основа за това изчисление. През юли цените на млякото се вдигнаха, от тогава се вдигат всъщност. Това е сезонна промяна, но също се дължи и на факта, че цените на млечните изделия като цяло се повишават. Сега винаги има разлика между цената или повишението в цената на суровото мляко и млечните изделия. Има разлика във времето но сега е 31 цента средно в Европейския съюз през юни и юли а, а, с това цените. Това ни дава възможност да, а, да разберем какви са тенденциите. Това са цените на пазара. В Италия през септември имаме 19%, в Ирландия 21%, в Холандия 64% обаче нарастване на цените на млякото. Друга последица от сушата в САЩ е намаляването на, производ... на преработката на мляко. Това дава възможност на нашите износители да, по, да се радват на по-добри позиции, поне докато не се намеси Нова Зеландия през зимата. Та положително сме настроени, че тези цени на млякото, които ще зависят и от нашия износ, ще продължат да се развиват положително. И така в заключение бих искал да кажа, че цените Положението с цените е сравнително тежко при зърнените е, култури. Има риск за допълнително нарушаване на стабилността поради намаляването на запасите. Положението на конкретните производители зависи от тяхната, тяхната зависимост от конкретни видове фуражи. Тази зависимост е по-изразена в Южна Европа, отколкото в Северна. Комисията се опитва да облегчи положението, като първо анализира международни данни за зърнените култури, така че да се повиши прозрачността и осведомеността. Опитваме се по такъв начин да предотвратим ненужни спекулации на пазара както и е, необосновани твърдения за това какво има в наличност и какво няма на пазара. Така че е, се опитваме да разпространим информация за това какви са наличностите на пазара на зърнени храни и на зърно. По отношение на а, вносните мита, да, те е, все още имаме такива мита, но те в момента са на нулева ставка поради намалените количества и чрез изчисленията, които обикновено се основават на царевицата, сме ги поставили е, на нулево ниво. Така че границата е сравнително отворена, може да се каже, за внос на а, зърнени фуражи. Пък до година ще предприемем допълнителни мерки, за да гарантираме вноса, възможността за внос на фуражи. Това ще кажа за сега, пък ако има въпроси, аз с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря. Благодаря ви за това, че ни запознахте с тези данни. Някой иска ли да вземе думата? Прошу вас, Хауслинг. Господин Хауслинг. Конкретен въпрос към комисията. През последната седмица имаше съобщение, че комисията иска да промени плановете за биогорива, е, което ще повлияе на пазарите. Стратегията 10% от биогоривата да се произвеждат от е, е, земеделски продукти. генералната дирекция как вижда ли проблеми някакви? Е, има ли влияние вече върху пазарите или е, няма въздействие биогоривата? Целта да се намали от 10% на 5%. Как гледате на нея? При млекото се казва, че няма проблем, защото не, е, е, е, не са постигната още границата на сигурност, но ще потвърдите ли, че с 18 градуса процент от последната криза имаме повишение, тъй като цените от 20 цента по кризисния механизъм Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenie? Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам желаящи. Та ще дам думата на комисията, за да отговори на въпроса, който току-що и бе зададен. Заповядайте, моля съвсем накратко да се изкажете, защото малко време ни остана. Micro, yes. <laughs> Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Не съм запознат с промени в цените за биогоривата до 2020 година. Да, предполагам, че се говори по въпроса, но това, което мога да кажа е, че да, разбира се, пазарните цени а, ще определят а, и степента на освояване на биогоривата. Ако ще, произ... ще произвеждате енергия при тези високи цени на зърното, това гориво също ще е доста, доста скъпо. Именно пазара ще е, определи за какво се ползва зърното обаче. Съгласен съм обаче с господин Хойслинг. Политиката има отражение върху цените на зърното, особено в щатите, където има доста по-важни програми, доста по-съществени програми за ползването на царевите за биогорива в Европейския съюз оползотворяването на зърно за биогорива все още е на доста ниско ниво. Така че влияние оказва това, но за сега то е съвсем ограничено. По отношение на млякото, Вярно е, че цените на производителя нарастват, особено при тези, е, които а, е, трябва да закупуват фуражите си. От друга страна, обаче, както каза господин Хойслинг, резервната ни, е, защитната ни цена е 21,5 цента, а пък пазарната цена е 13 цента, т.е. имаме, имаме 10 цента над е, предпазната мрежа пазарните е, инструменти като интервенционално частно съхраняване е, са на лице. Само, че тази мярка за намеса, тази интервенция всъщност е, не откликна активно поради цените. Съвсем логично беше това. Така че този инструмент не се оказа нужен в този случай. Но по отношение на съхраняването на масло, обикновено се освояваше около 100 000 тона, които сега се връщат обратно на пазара. Та, да, различните инструменти, с които разполагаме, се прилагат. Възможен е износ, но, но при тези високи цени всъщност няма смисъл от това, от възстановяването на, на износа при сегашните цени когато сте над 100% над предпазната мрежа, не може да се говори за криза. Всъщност ние сме в една ситуация с сравнително високи цени. Сега аз не отричам, че и цените на фуража са нараснали, което намалява маржа на печалбата. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Нямам повече въпроси. Така че Приключваме разискването на тази точка. Комисията, ако обича, да ни изпрати документ, да го изпрати на секретарията, това с което ни запозна. Това би било полезно за някои от колегите и за секретарията. Просто един неофициален документ, ако обичате да ни изпратите, който обобщава това, с което ни запознахте. Ще продължим заседанието в 15 часа днес и ще разговаряме с кипърския ресорен министр господин Алетрарис. В 15.30 пък Извинете, в 16.30 ще говорят представителите на а, другите комисии, които ще се изкажат по нашите доклади. Преди това ще заседават координаторите. Благодаря.